Уважаеми колеги, предлагам да започваме. Моля да ни извините за забавянето, което се наложи поради провеждането на координаторско заседание в 9 часа добре е дошъл на генералния директор от Генерална дирекция бюджет на комисията. Сигурно сте, сте се запознали с проекта за дневен ред в Коб Ньюс. И има няколко точки, които трябва да отложим. Четвърта, седма, осма, и евентуално девета, тъй като господин Портас, който е докладчик, не е тук. При няколко дни му бе направена операция, въпреки това той в понеделник дойде в парламента. Но боя се, днес не е на работа. Разбира се, ако дойде, ще включим пак тези точки в дневния ред. По точка 11 госпожа Андреасън също не я виждам. Тя бе докладчик по становище, но тя ни каза, че може би не си струва да се изготвя становище по темата, така че съгласно това, което се договорихме с координаторите ще изготвим а, писмо от името на председателя на Комисията по бюджет а, до водещата комисия, което е Комисията по правни въпроси в случая. И там ще кажем какво мислим по въпроса за делегираните актове, с които се заменя ко комитологията поради влизането на Лисабонския договор в сила и как това се отразява в бюджетно отношение. След това трябваше да има дебат по Европейската служба за външна дейност, точка 12. По обяд трябваше това да стане към 11 часа, а, когато се срещаме с изпълнителните агенции. Така че е, точка 12, 12 часа, това мисля, че така звучи приемливо. Ако нямате нищо против, първа точка е прият. Така, втора точка. Съобщение на председателя. А, съобщението за това заседание бе публикувано в а, бюлетина за новини на контакт по бюджетен контрол, Колбио Ньюс, предават ни по интернет. Има добре свършена подготвителна работа. Много прекрасни таблички са ни предоставени. Винаги ме впечатлява тези а, изчистени, стройни, счетоводни таблички, за което трябва да благодарим на нашия член, който беше финансов министр от Латвия. А, сега следващото ми съобщение за делегацията ни в Палестина. Предполагам, помните, че изпратихме такава делегация, за да видим а, как се опозворяват помощта, изпращана от Европейския съюз в региона. Трудно се сформира делегацията, защото ставаше въпрос за а, трети държави извън Европейски съюз и за една ставаше въпрос за регион, където политическите брожения са много силни. Затова искахме да включим представители на други комисии. Те бяха от Комисията по развитие и външни работи. И така, се срещнахме и с израелската страна, и с, е, с палестинските власти. разговарахме с е, хора, които а, активно участват в а, е, политическите процеси в а, региона. Някои от членовете на делегацията дори успяха да посетят а, Газа и да говоря за, и за отношенията с Египет без да вземаме предвид политическите аспекти, защото те не са в промощта на бюджетна комисия. Да, тази делегация разгледа нещата в общ план. Та, ние може да кажем, че парите, които се харчат този регион, се освояват добре, в смисъл така както трябва не сме установили отклоняване на средства, нямаше някаква широко ширеща се корупция и определено терористични организации нямат достъп до тези средства. Уверихме се, че разходите на средствата в Газа са напълно под контрол на Европейския съюз на, палити... на палестинските власти. В зависимост от това за какви фондове става въпрос, а съответните организации а, като Обединените нации и а, UNRWA, съответната а, агенция към ОНЕ И Имаме някои въпроси обаче, а именно ние от Европейския съюз предоставяме огромни суми по 7-8 различни а, бюджетни а, реда. А, огромни пари отиват в Палестина. 80 хиляди държавни служители се издържат с тези пари. Това са държавни служители, по-многобройни, отколкото на щат към институцията на Европейския съюз. Аз съм сигурен, че нашия генерален секретар много би се радвал на такъв бюджет. Та, в замяна на тази помощ, политическото влияние на Европейския съюз региона клони към нула. Според нас това е огромен проблем. Не можем да проведем сега дебат по тази тема, нямаме време, но по време на предходното заседание, което беше с координаторите, ние се разбрахме. А, отбелязахме, че Салам Фаец, министър палестинския министър-председател е запознат с това. Той преди работеше в МВФ, е високо уважавана фигура. Той е, изрази желание да посети Брюксел и не е лошо да направим едно изследване или с Комисията по бюджетен контрол, или пък заедно с е, няколко други комисии и е да видим какви полки си а, можем да си изведем от тази ситуация предвид а, на бюджета за 2011. По точка трета сега от дневния ред, одобрение на протокола от предходното ни заседание, ако няма възражения, ще а, обявя протокола за прият. Четвърта точка се отложи. Пета точка многогодишна финансова рамка. Ще дам сега думата на Раймар Бълге. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Събитията от последните няколко седмици все повече осложняват ситуацията. Въз основа на дискусията, която вече проведохме в Комисията по бюджети, както и въз основа на правилника за дейността ни и на редица съображения, които взехме предвид, решихме да очертаем хода на по-нататъчните преговори, във връзка с внасянето на корекции в многогодишната финансова рамка с оглед спазването на договора от Лисабон. Във връзка с това също ви представяме и референтен график, който се ще се обсъди на пленарното заседание на 21 и 22 юни. Преди това ще проведем дискусия тук в комисията. Дискусията ще има за цел да се изработи междинен доклад, който ще бъде представен на 13-14 юли. С крайният срок за внасяне на изменения е 21 юли. Докладът ще бъде гласуван тук в Комисията по бюджети на 13 септември, така ще имаме възможност след внасянето на измененията да обсъдим необходимите промени в него. След това ще има възможност да се проведе окончателно гласуване по доклада. Трябва да се внесат не само необходимите технически, но и политически корекции с оглед на договора от Лисабон, като се вземат предвид елементи като гъвкавостта и междинния преглед. На 4-5 октомври ще проведем обсъждане в Комисията по бюджети във връзка с доклада относно многогодишната финансова рамка и бюджета. А на 7 октомври ще се гласува целият Лисабонски пакет, който включва три основни блока. Мисля, че няма да можем да изработим альтернативен времеви график тъй като разговорите наистина са много комплексни и от части все още не са започнали. Това е така, защото що се отнася до съвета, а все още не знаем а кога той ще излезе с а, своето становище. И трябва да постигнем и съгласуване с времевата рамка за консолидиране на бюджета, т.е. да се вместим в този срок. Затова ви предлагам да приемем времевия график, така както сме ви го представили. Това ще ни даде възможност през юни да започнем работа и с помощта на междиния доклад да укрепим позицията на Комисията по бюджети. Господин председател, позволете ми да отбележа, че ситуацията в никакъв случай не е много лесна. Тя бе допълнително осложнена и от факта, че Европейският, съветът на Европейския съюз гласува пакет за економически помощи в размер от 750 милиарда. 60 милиарда от тази сума са гарантирани по бюджета на Европейския съюз. Трябва да припомним на какво се основават подобни инструменти. Още преди създаването на еврозоната бяха създадени съответните механизми, които даваха възможност за подпомагане на държави, които имаха бюджетен дефицит. След създаването на еврозоната, инструментът за подпомагане на подобни държави се ограничи по отношение на прилагането си. Той се прилагаше само в държави от еврозоната. Мащабът на гаранции за подобни помощи в рамките на бюджета на Европейския съюз през изминалата година поради економическата криза бе ограничен до максимум 50 милиарда евро. Към момента от тях са гарантирани 13,6 милиарда. Става дума за помощи предоставени на Латвия, Унгария и Румъния. Освен това, Европейската инвестиционна банка извършва дейност и в трети държави. За тях също са предвидени гаранции, финансирани от бюджета на Европейския съюз са всякакви други помощи. В бюджета се отбелязва се отбелязват в бюджета като пор мемуар. Правното основание, избрано за тази цел от съвета, е член на 121. Член 143 не е подходящ като правно основание, тъй като визира помощи единствено за държави, които са извън еврозоната. Слушах много внимателно мненията и становищата на редица експерти и на правните служби на институциите във връзка с това правно основание. За съжаление не съм юрист по професия. Следвал съм право и то в областта на селското стопанство, единствено като втора специалност, но може би познанията ми са достатъчни. Становището ми е следното. Член 121 визира предоставянето на средства в случай на природни бедствия или настъпването на събития, върху които държава членка не може да въздейства. Когато той се използва като правно основание за подобни ситуации, според мен е, това не е достатъчно добре аргументирано. А комисията от своя страна като пазител на договорите трябва да подбере най-подходящото правно основание, не онова, което е най-изгодно от политическа гледна точка. Спомняте си обсъжданията във връзка с храните. Тогава комисията също подбра правно основание, което бе политически най-изгодно. А що се отнася до член 122, съветът може да вземе решение за предоставяне на финансова помощ от страна на Европейския съюз. В такъв случай Европейският парламент бива уведомен. Да, това е много добре, но какви са в случая възможностите за парламента да упражни правомощията си по отношение на бюджета? В подобна ситуация, де-факто, отново се въвеждат задължителните разходи. А доколкото съм информиран, те бяха премахнати. Как можем да излезем от тази ситуация, от прилагането на подобни едностранчиви мерки от страна на съвета на Европейския съюз? Как ясно да изразим позицията си, а именно, че ако в бъдеще възникнат подобни ситуации, с нас не трябва да се процедира по този начин. В немски язик има един идиом, който гласи, че ако на хората им се даде възможност, те се превръщат в кръци. И така, ако създадем прецедент, можете да си представите какво, как ще се процедира в бъдеще тази разпоредба на член 121 ще се използва не само за тази конкретна финансова перспектива, но и за всички останали в бъдеще. През следващите години маржът между собствените ни ресурси и ресурсите, предвидени по бюджета, ще възлиза на 11 до 17 милиарда евро. Трябва да очертаем начин за справяне с тази ситуация. В момента раз... няма необходимост за предоставяне на финансова помощ на държави, които са засегнати от подобни бедствия, но има за това как ще процедираме, ако настъпи най-лошият възможен сценарий. И в контекста на дискусията за политическите корекции по отношение на средносрочния преглед, по отношение на изпълнението на програми като Галилео и други, то нашите приятели в съвета с усмивка ще ни обърнат внимание, че маржът в това число и финансирането на службата за външна дейност тази година няма да може да бъде обезпечен със средства. Наистина много интересен е този процес, тъй като поставя под въпрос демократизацията на Европа като цяло. Подходящото правно основание би бил член 352. Цитирам становище на економическата служба на германския Бундестаг. От това становище става ясно, че и с оглед на вземани в миналото решение, член 122 като правно основание действително трябва да бъде поставен под въпрос, когато държави членки имат затруднения с ликвидността си, то те имат право да се ползват с кредити не по силата на член 143 от договора. Този аргумент е много интересен от правна гледна точка, особено като вземем предвид възможностите на, тълку... на тълкуването на правни текстове в случая на Лисабонския договор. Не зная кой е изтъкнал това правно основание като възможност за придобиване на въпросните 60 милиарда за предоставянето на гаранции по тях. Дали това е било съзнателно или не, не е толкова важно. Важното е, че е извършено посегателство спрямо правомощията на Европейския парламент. Възникнала е ситуация, по която трябва да заемем ясна позиция в бъдеще – така че подобни ситуации да не се повтарят. И бих направил нещо, към което прибягват и колеги в германския Бундестаг. В подобни случаи, когато не се дава възможност на националните парламенти да вземат участие, е възможно да се сезира Федералният конституционен съд. Мисля, че Аналогично бихме имали основание да сезираме Съда на Европейския съюз. По-целесъобразно е обаче да намерим политическо решение на проблема. Не можем да позволим по този начин да се процедира с правомощията на парламента. Освен това, фактът, че не е бил използван член 352 като правно основание, може би е свързан с това, че е необходимо съгласието на парламента както и отчасти съгласие на националните парламенти, например според германската конституция, член 23. Въпросът е С това ще приключа, господин председател. Бих могъл да навляза в още по-големи подробности. Очаквам от комисията, след като вече е създала подобна ситуация, не просто да се оттегли, а да застане на страната на парламента и заедно с нас да се опита да неутрализира отрицателните последици. Ако тя не направи това, то ще възникнат последици не само за отношенията ни с съвета, но и за отношенията ни с комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря. Госпожа Инге Греслер, Подкрепям господин Бюге. Вчера имаше среща с представители на бюджетната комисия към германския Бундестаг. Те изразиха становище, че ако трябва да прибегнем до тези 60 милиарда, а ние почти със сигурност ще трябва да прибегнем до тях, то тогава ще трябва да бъдат предоставени гаранции от бюджета на Европейския съюз. Това е обяснението, което е било дадено на националните парламенти, а именно, че тези 60 милиарда се гарантират от бюджета на Европейския съюз. Ако това е така, то на лице е много голямо посегателство върху бюджетните ни правомощия. Би било интересно да узнаем какво точно е било решението, взето от съвета. И трябва, разбира се, да се застъпя за колегите си от националните парламенти. Ако нещата им се обясняват по този начин, то това наистина не е честно. Тук колкото аз разбирам, а и колегата Бъге ясно изрази по своето становище на лице е изкривяване на правните разпоредби. Мерси, Благодаря. Госпожа Ане има думата. Благодаря на Раймер за изложението му във връзка с съществуващите правни проблеми. Мисля, че всички подкрепяме становището му като цяло, а именно, че трябва да намерим решение, приложимо решение. Разбира се, прибягнахме до това решение, тъй като се бяхме паникьосали. Защо са ни необходими всъщност тези 60 милиарда при положение, че имаме и гаранции от страна на държавите членки? Предимството на тези 60 милиарда е, че те, до тях може да се прибегне в рамките на много кратък период а, и с помощта на МВФ. А в противен случай процедурата би била много по-продължителна. Например, ако трябваше средствата да се предоставят от държавите членки. Странно е обаче, че кризата възникна в резултат от политиката на банките, както и в резултат от политиката на държавите членки. И същата тази криза трябва да бъде преодоляна като изхождаме от същата ситуация. А именно, че държава, която не е възвърнала задълженията си, която е имала проблеми с ликвидността си, изведнъж ще има право да получава кредити. Тази гаранция предполагаемо няма да струва нищо. А това много рядко се прилага като подход. Ето защо подкрепям позицията на Райнер във връзка с това парламента да се опита да намери по-приложимо решение и да се прибегне до по-подходящо правно основание. Явно е, че липсата на прозрачност по отношение на цялата тази процедура е възмутителна. Не трябва да подхождаме по този начин. Благодаря, Паул Рюбих. Благодаря, господин председател. Мисля, че не трябва да подхождаме по този начин, а именно там, където са били а, пръснати пари или липсват пари, да наливаме свежи. По-скоро трябва да намерим друг подход. Не можем само да преструктурираме средства. Трябва да допринесем за насърчаване конкурентоспособността на европейската економика, така че в бюджета да постъпят приходи от данъци и да се покрият задълженията на държавите. С други думи, трябва да поставим по-голям акцент върху погасяването на задълженията. А ако съветът вече е предоставил тези 60 милиарда евро, то трябва да се обсъди заедно с министрите на финансите как да се предоставят гаранции за тези суми. Предложихме за тази цел да се използва данъкът за финансови транзакции, търговията с емисии. И мисля обаче, че тези средства не могат просто така да бъдат предоставени на финансовите министри. Те трябва да, бъдат, да имат покритие по бюджета на Европейския съюз. И според мен трябва да настояваме за това да се предоставят гаранции по тези суми, така че наистина да бъдат покрити. Благодаря. Господин Готмани искаше да вземе думата. Ще бъда съвсем кратък. Благодаря ви. Носят се слухове за това как Европейският съюз всъщност ще се умее да гарантира тези 60 милиарда и доколкото разбирам, те ще се финансират от излишъци, от годишни излишъци. Или по-точно средства, които не са били използвани, не са били освоени. Такива средства ще служат като гаранция за въпросните 60 милиарда – трябва тези неизползвани, неосвоени средства, които възлизат на около 2-3 милиарда годишно, да бъдат подложени на проверка, дали е са достатъчни, за да покрият тези 60 милиарда. Ако тези допълнителни 60 милиарда трябва да бъдат използвани, то могат да се покрият от неизползваните всяка година средства. В момента по бюджета има един подобен ред за обслужване на кредитите, които сме предоставили на тези три държави Румъния, Латвия и Унгария. Но дали това е един реален механизъм? Попитах господин Ван Ромпой, но той не ми даде точен отговор. Ако се стигне до ситуация, в която трябва да предоставим средства, то възниква въпросът как можем да ги гарантираме. Ако на 100% освояваме бюджета си, то ще трябва да си осигурим свежи пари от някъде другаде, от други приходи, от данъци. Merci beaucoup. Dernier orateur, monsieur Alfonsi. Благодаря, господин Алфонси, последен. Благодаря, господин председател. Това е бюджетна комисия и много добре разбирам, че тук е, търсим юридически гаранции, юридически решения и се стремим към стабилна рамка. Но нека да не забравяме, че се намираме в нова, уникална ситуация, която изискваше спешни решения и импровизации размерът на задълженията 2 милиарда годишно, които са неизползвани средства, са съвместими с реалността. И още нещо. Ако действително искаме да поставим всичко това в адекватна правна рамка, където парламента заема своето място, няма какво да съжаляваме. Най-важното е, че Европейският съюз е солидарен, че Гърция отново може да, гръцките банки отново могат да отпускат кредити на разумни лихви. Мисля, че това беше положително решение. Нека да не е, събуждаме впечатлението, че искаме да правим крачка назад председателят и аз ще кажа две думи, след което генералният директор от ДГ бюджет ще получи думата, за да отвори, да отговори на въпросите на докладчика най-вече. Първо, решението вече е взето, то се прилага, така че сме пред свършен факт. Както каза господин Алфонси, аз също смятам, че беше необходимо решение, взето при спешни обстоятелства – защото когато видиш давещ се, не мислиш за законите, а се мяташ във водата и го спосяваш. Гърция беше спасена два дни преди това. Но и бяха заплашени други държави членки, някои от които изключително важни, с многочислено население и с така сериозен принос към економиката на Европейския съюз. Нека да не забравяме това. Ние все пак сме парламент, носим известна отговорност, изпълнително изпълнителната власт носи своята отговорност. Общата изпълнителна власт на Европейския съюз, съветът, трябваше да действа, наистина успя да действа достатъчно бързо, създаде механизъм и ние всички сме на мнение, че наистина трябва да се направи всичко необходимо, за да не се загуби доверието към вече приятия план за спасение. До тук добре. Всички обаче сме съгласни, че юридическия, правния механизъм, който е избран за осъществяване на този план, представлява политически проблем. Именно този проблем искаме да се реши колкото може по-бързо. Решението е решение, то е взето. но то предизвика сериозни промени. Има нещо, което е неприемливо. Добре, има план за 750 милиарда, но 47 от тях са сравними с механизма прият за Гърция. С други думи, държавите членки създават, така да се каже, кредитен капацитет, за да се помогне на изпаднали затруднения страни, които се контролират от националните парламенти. Но остават ни 60 милиарда, които не подлежат на парламентарен контрол, не подлежат на дебат и на консултиране на Европейския парламент парламент, който не е консултиран нито при разработването на механизма, нито при определянето на сумата. Даже не ни е поискано становище. И това са някакви гаранции, които един ден вероятно ще бъдат изплатени без да се, никой да попита Европейския парламент. Все някога ще попаднат като разход в бюджета и тогава парламента ще се занимае, разбира се, с тях, но пак ще бъдем предсвършен а, факт. Ако сме в хипотезата на страна, която се нуждае от помощ, на нас какво ще ни кажат? Ако обичате, отговора да е да. Не може да се действа така. Аз е, нямам съмнение към решението за спасение. То си струва да бъде подкрепено. Разбира се, то е добро. Добре е да обаче сега давещия е спасен. Нека да вземем превентивни мерки. Да организираме нещата така, че е, условията да станат оптимални, когато въобще се създават и прилагат подобни механизми. Както каза и господин Гутманис. Малко е странно. Странно е да се създава гаранционен фонд в публичен бюджет и то в такъв висок размер като 60 милиарда и да се вписва в бюджета само с забележка PM по мемуар. Това не е сериозно. Ако един ден тези гаранции трябва да се изплатят, парите за тях все от някъде ще трябва да дойдат, нали така? представете си какво би било, ако това беше е, бюджет в е, частния сектор. Наистина е проблем. гаранциите от е, Европейската инвестиционна банка също не са много ясни. Така че, господин директор, искате ли да кажете нещо? Благодаря, господин председателю. <clears throat> Euh, Смятам, че след като чух последните ви изявления, а, така в а, дискусията беше внесена известна мъдрост. Защото станалото станало, така се стекоха обстоятелствата. И смятам, че всички ние трябва да направим така, че гарант, гаранцията, дадена от Европейския съюз, да бъде уважавана от всички, защото това е солидна гаранция, която ще ни направи да е способни в подходящия момент на световния пазар ще ни даде възможност да вземаме кредити, за да можем да помогнем на изпаднали в беда държави членки. На второ място. Аз а, мога да участвам в дебата за процедурата, по която е било избрано правното основание. Само припомням, че член 122 е в главата от договора о заглавена економическа и валутна политика, както и в по-специално в главата економическа политика. В случая става за дума за въпрос на економическата политика, изпаднала в специфични обстоятелства. Сега няма да се впускам в подробности. Чух какво беше казано в залата. Уважавам и позицията на Европейския парламент, безусловно. Сега за мобилизирането на средствата. Мобилизирането на гаранциите. Тук имам да кажа две-три неща. Първо, моделът не е по-различен от онзи, който сме прилагали в миналото за подпомагане на платежни баланси на страни извън еврозоната. Става въпрос за европейски гаранции, които се предоставят за кредити, които се вземат на европейските пазари и гаранцията се мобилизира евентуално, ако дадена държава или дадени държави изпаднат в неплатежоспособност в някакъв момент. Гаранциите биха били реализирани, ако настъпи такъв случай, който ние смятаме за дай Боже по-скоро невероятен, и то в страна, в дадена страна. Предоставянето ще стане чрез комисията и за това коригиращият бюджет затова има коригиращ бюджет, защото чрез него се предоставят съответните бюджетни средства за осъществяване на гаранциите. Към момента възниква въпросът и скоро ще чуете комисаря Левановски по този въпрос. към момента въпросът е дали е подходящо в бюджета да се предвиди специален ред за тези гаранции – като ако се вземе решение за предоставянето им, е се предвижда символичен ред, пур мемуар. Но тук не става въпрос за мобилизиране на гаранции за кредити, които все още не са били взети никой не мисли да ги взема за сега. Това мога да кажа до момента. Сумата от 60 милиарда евро, както се казва и в регламента много ясно, е установена така, определена така, че да сме под границата, под прага на собствените средства падежът на евентуалните кредити, които, на плащанията по евентуалните кредити, които биха били взети на европейския пазар, технически погледнато няма да бъде проблем, защото ще бъдем в рамките на собствените средства. Това мога да кажа в момента, господин председателю. Но ще ми позволите да кажа и две думички за този предварителен график, таблицата за финансовата рамка, която е разпространена тук в залата. Виждам, че в таблицата се предвижда, че на 22-25 ноември в пленарна зала ще се гласува така нареченият Лисабонски пакет, който това обхваща финансовия регламент и накрая пише ЕЕАС питанка. Да не би да има грешка. И така, съдейки по жестовете на колегите до вас, мисля, че е така, защото освен на комисията и на госпожа Ещан има намерения да се създаде тази служба за външна дейност, така че е добре бюджетните условия за нея да бъдат на лице колкото може по-скоро, за да не се спъва създаването на тази служба. Председателят за последното, при условие, че комисията внесе специален коригиращ бюджет за създаването на тази служба. Това е хипотеза все пак. Тази, този график е работен, предварителен. Той не е официален. Господин Калфин, бъдете кратък, моля ви, защото трябва да преминем към следващата точка. Благодаря много, господин председател. Само едно нещо след казаното, обясненото току-що от представителя на бюджета. Това е държавен дълг на дадена държава, която се отчита с цел да се повиши възможността да се вземат кредити на по-ниска лихва. Това има економическа обосновка. Аз не мисля, че за генералния директор проблема е толкова от правно естество. Разбира се, това трябва да е добре изчистено, но тук проблема е с процедурите в парламента, защото това се отнася до дългосрочни е, кредити, които могат да бъдат по-дългосрочни от многогодишната финансова рамка. И ако се съгласим да се създаде отделен бюджетен ред за това. Това означава да се заделя, заделят допълнително бюджетни средства за покриване на евентуални рискове в неизвестен бъдещ момент. За това бих предложил наистина да се върнем отново към тази тема да се разработи по-подробно този механизъм, който предполага често и на парламента и има економически последици, за да се види какво се прави. Благодаря. Е, е благодаря, колега. Печелим време, защото следващия доклад, че го няма. Раймер, ще правиш ли изводи или си ги спестяваме? Добре, тогава благодаря и на генералния директор. Мисля, че ви стана ясно какви са така, възраженията, съмненията на парламента, които са напълно законни и логични, така че за нас е важно и в следващите преговори с вас да можем да изразим това си становище. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно срещата с децентрализираните агенции. Добре дошла на очарователната и компетентна делегация на агенциите. Дадоха ми да разбера, че господин Такала, директор на агенцията в Билбао е тук, госпожа Шилар Ланел, директор на агенцията Парма и и господин Такала, господин Марк Шпренгер, директор на агенцията в Стокхолм. Юта, ще ни въведеш ли накратко? Добре дошли. Ние традиционно се срещаме преди да се занимаем по-интензивно с бюджета с агенциите. Междувременно, тъй като сътрудничеството през цялата година, според мен, върви много добре, срещите вече са сведени само до свикване на тройката. Едно време идваха всички директори на агенции – това се дължи не само на по-доброто сътрудничество напоследък, но и на това, че агенциите с течение на годините се размножиха, така че кой знае каква зала ще ни трябва, за да поберем, да направим, така да се каже, общо събрание на директорите на агенциите. Смятам, че не бива да губим време. Имате възможност да ни кажете това, което вълнува вас, къде ви стиска обувката, а ние ще се опитаме в по-бъдещата си работа да се съобразим с него. Благодаря, господин генерален директор. Благодаря, господин председател. Първо благодаря за възможността, че съм тук. Аз съм господин Такала аз съм от агенцията в Билбао, която се занимава с безопасността и здравето на работното място. Благодаря за включването ни в този диалог по изготвянето на проекта за бюджет за 2011 и е, участието в тази интеринституционална интер, група. Първо за бюджета. Ние напълно разбираме, че сегашната економическа криза налага сериозни економически ограничения. Освен това, обаче ние смятаме, че трябва да гледаме не само ресурсите, с които разполагат агенциите, но и за това какво може да бъде техният принос Агенциите имат ключова роля в осъществяването на целите на Европейския съюз и предоставянето на резултати на гражданите на Европейския съюз. Всяка агенция е създадена за да отговори на определени потребности и предизвикателства и да реши даден проблем. Примерно безопасност на храните, безопасност на работното място, безопасност на мореплаването. Споменавам само някои. Услугите на агенциите се ценят високо и се разрастват, както е видно от хоризонталния преглед на агенциите. Те са призвани да а, играят важна роля за осъществяването и на стратегията за 2020 година на Европейския съюз, за да се оста... сбъдне това, може би е наложително да се погледнат а, разполагаемите ресурси. Агенциите имат най-различни роли, примерно в научно-изследователската дейност, предоставяне на по-добра база за вземане на решения на европейско ниво или пък приближаване на Европейския съюз до а, неговите граждани. При тях обаче поради концепцията за движение на, автомат... движение на автоматична скорост, техните бюджети се из... оформят почти автоматично, без анализ на приоритетите, резултатите и потребностите. За това трябва да се има предвид и като цяло колко, е, какъв е дел, делът на бюджетите от общия бюджет на Европейския съюз. Ние не харчим той толкова много. Основни играчи в процеса отделят значимото на, важна, на ролята на агенциите за постигане на европейските цели и а, целенасоченото освояване на средства дадоха възможност именно за постигането на важни за европейските граждани цели. В обс... обсъжданията на а, междуведовствената група а, може да се види и по какъв начин да се засили тази полезна роля на агенцията те се включват в вземането на решенията спорадично, а осъществяват важна роля в реализирането им. Добре е да се знаят не само проблемите, а и как да се разрешават те. Ние напълно уважаваме с принципите на състава, съставяне на тази група и също смятаме, че хоризонталният преглед е много важен за очертаване на актуалната ситуация. Агенциите смятат, че ако агенциите се включат пряко в работата на групата, това ще е много полезно и за останалите участници в нея. Примерно те могат да участват и при изготвянето на самите фишове. В момента такова включване обаче не се предвижда. Затова агенцията по собствена инициатива предостави материал по част 2, която беше предоставена през февруари-март 2010 на останалите членове на групата. Координиращата тройка на агенциите изявява своята готовност да дава своя принос и по всички останали а, отношения. А, що се отнася до работа група и работа на нейните членове. Също така възнамеряваме да предложим конкретни наши материали в най-скоро време. Имаме четири области, които са особено интересни. Първо, управление на агенциите. Важността за, допъл... за постигане на ефективно държавно управление в агенциите приема напълно същевременно участието на съответните участници в процеса то принасят за постигането на целите на агенциите, като осигурява ангажимент и а, съотносимост на, на целите по отношение на потребностите. А, управлението може да повиши ефективността без да застраши постигнатите вече добри резултати и а, схема на управление. Примерно имаме 84 члена в управителния съвет в агенцията в Билбао за такава малка агенция това е доста голяма бройка. времено обаче това отговаря на тристранната структура, държав... държавите членки, е, работодателите, и а, съответните служители, т.е. 27 плюс 27 плюс 27. Това са ключови партньори в нашата мрежа. За това е не по-малко важно да се запази това представителство. Може би не а, в пълната бройка, но представителство на различните групи и интереси, които са основата на нашата система на работа. Второ, управление, управленски а, въпроси в оперативен план. Тук въпросът е права, правилата на практическо прилагане да се съобразяват с потребностите на всяка агенция, да се използват маржовете за гъвкавост и да се отчита принципа на пропорционалността. Необходимо е да се провеждат регулярни обмени на информация с бюджетния орган а, и а, с, а, комисията. Особено предвид на предстояща процедура а, за планирането а, за следващата многогодишна а, финансова рамка 2014-2019 година. Трябва да се гледа само бюджета предвид на финансовата криза. Ние имаме малък бюджет в Билбао, 14 милиона. Ако погледнем само един аспект, предварителното пенсиониране, предсрочното пенсиониране струва над 500 хиляди годишно. Може би е по-добре хората да останат, да продължат да работят, да спестим тези допълнителни пенсионни а, осигуровки и, или пък да съкратим хората, обаче да платим тези пари за пресрочното им пенсиониране. Агенциите са важни за осъществяването на политиките, примерно на секторните стратегии. По-доброто им включване в дългосрочно планиране на европейските дейности са особено важни, особено когато те се отразяват на планирането на самите агенции. И не на последно място, мястото на установяване на агенциите. Знаем а, много добре, че има а, проблем а, защото в държавата членка не, е, избрана за домакин не винаги се получава пълната подкрепа съобразно спецификата на агенцията. А, примерно е, няма синергия, е, не се отчитат е, различни фактори, които определят дали работно място там е привлекателно за специалистите. Трябва да има някакви минимални изисквания за това и то да се отчитат, а, когато се създава агенцията. Преди две години, ако спомняте, имахме една много полезна дискусия и е хубаво да това да става, в нашия случай така стана, с добро обсъждане, с много добра подкрепа, за която аз благодаря от Европейския парламент, преди да се вземе решение за сключването на споразумението за установяване на седалището в Испания. И е, в миналото вие сте поставили често въпроса за тези а, е, споразумения за седалищата. В резултат на това ние сме много доволни от това, което ние може да помогнем, но искаме и да продължаваме да а, е, помагаме в това отношение предвид на предстоящите дебати по този въпрос в работната група. Благодаря. Благодаря ви. Дали другите членове от вашата делегация искат да се изкажат? Не виждам. Добре, тогава благодаря много. Ще имаме предвид специално тази архитектура на организационното изграждане на вашата агенция в Билбао толкова била сложна, това ще го запомним, ама не беше толкова скъпо това. Що се отнася до инвестиционните разходи, не знам а, за текущите разходи за издръжка но при всички обстоятелства е верно, че агенциите имат много важна роля. Както вие отбелязахте, има много общи проблеми между всички агенции, има и много специфични, има и такива между по-отдавнашните, по-наскоро създадените. Има агенции, които имат и търговски приходи, приходи от търговска дейност, други, които нямат право да имат такива приходи. Трябва да се отчита тези разлики. Юта е човека, който е най-добре подготвен, най-компетентен да отговори на този род въпроси. А, Ани иска думата. Благодаря, господин председател. Господин господин Такова, който ни представи е, желанията, може би в по-дългосрочен план, да така да се изразя на агенциите. Тук искам да отбележа две неща. Първото за бюджета за до година и второ за по-дългосрочните финансови перспективи. Като говорим за бюджета за до година, имаме един документ, изготвен от е, отдел по политиката. Там има преглед на многобройните институции, които сме създали до сега. И тук интересното според мен е, че на първо място ще трябва да се приеме на малко намаление общо на предвидените за агенциите бюджети за до година, защото агенцията по химическите продукти ще мине на самоиздръжка, както пише тук, временно. Така че 2011 година Агенцията за химическите продукти ще се финансира от такси и други приходи, а ще имаме до година доста нови агенции. Различните а, нови органи за финансов надзор също така новите информационни системи е, по правосъдие вътрешен ред е, и това са общо 511 милиона нови разходи. Мисля се дали може нещо да ни каже комисията за това, особено за химическата, агенция за химическите продукти. Какво става тук? Създаваме много нови агенции, като мине 2011 и почне 2012-13, ще имаме ли сериозни затруднения да намерим а парите, т.е. оставащия маржин, остатъка от бюджета, за да ги финансираме. Притесняваме а, транспортните агенции, значи, те са много важни, новите пътища, новата инфраструктура, това предполага и а, безопасност. А тези именно агенции са сложени в тази част бюджета, където маржа е много малък. Един вид а, една снежна топка пред очите ни набира скорост а, и става все по-голяма и а, то по отношение на финансирането. Това се отнася до финансирането за година, какво се крие за тези разчети и временната самоиздръжка на Агенцията за химическите продукти. Сега, в по-дългосрочен план, искам да кажа, че съм съгласна с Юта и други, с Ингебор Ингеборг Греслер. А, за този междуведомствен комитет, в който се включват и агенциите. Определено ще се включвам, ще се вслушваме в идеите, концепциите, които самите агенции предлагат. И помежду си тук депутатите си сътрудничи много добре. Имаме богат опит, различен опит с агенции, така в този смисъл сме добър а, екипа. Също така комисията и а, има също добре а, изразен ангажимент към тази кауза, но ми се струва, че може да имаме затруднения, когато стане въпрос за съвета. Съвета един вид го приема като доведено дете. А, тази е междуведомствена група. Ние няма да им се месим в прерогативите, като се а, определят мест, а, местонахожденията на агенция и така нататък. Но аз се надявам, че агенциите, Европейската комисия, парламента заедно ще успеем да накараме а, Евро... съвета да не заобикаля въпроса, а е по-добре да обмисля бъдещето на агенциите, така че е, това да става по ефективен, но и гъвкав начин, така щото агенциите да могат да функционират е, съгласно своята специфика. Благодаря. Благодаря, Ан. Господин Бокро. Благодаря съвсем накратко. Ако направя анализ на част от таблиците в този документ, изготвен от е, отдела по политиката.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 да се споразумеят за определени правила, които да добият задължителна сила, така че всяка държава членка, която се кандидатира за домакинство на агенция, да знае какви са задълженията й, а не просто за чест и слава да бъде домакин на агенция. Защото наистина такава държава ще има и задължения. Тук трябва да повторя, като подчертавам ние. Ние трябва в междуведомствената работна група първо да изразим съмнение по правомощията на съвета самостоятелно, без да се консултира, да решава къде да бъде дадена агенция. Защо това да не става по процедурата за съвместно вземане на решения, както всичко останало свързано с агенциите? Знам, а, аргумента на съвета е, че има прерогатив за, така да се каже, номиниране на седалището на институциите. Да, така е записано в договора. Обаче агенцията не е институция по смисъла на договора. Тази сутрин поговорихме за някои така правни основания или изкривени правни основания, които са доста съмнителни. Мисля, че и в случая си имаме работа с съмнително правно основание, тъй че смятам, че в тази работна група трябва да повдигнем този въпрос, защото в процедурата, в рамките на процедурата за съвместно вземане на решение, нещата могат да се уредят доста по-добре, а че парламента е по-способен от съвета да избира място за агенциите, в това не се съмнявам. Що се отнася до останалото, мисля, че е важно да се поддържат контактите с всички засегнати страни затова бордът има повече членове, отколкото служители в агенцията. Това също е вярно. Мисля, че в работната група ще трябва да помислим дали нещата да останат така, защото и това струва пари. защото средствата похарчени за събирания на бордове не могат вече да се пренасочат за служители, изследвания или нещо друго. Те, че не е назрял момента да помислим за някаква евентуална реформа, така че контактите в държавите членки да стават не чрез бордове, а, чрез работни групи, които са и по-малко и по-гъвкаво формирование от бордовете. Но всичко това е въпрос на бъдеще. Искам да отговоря на господин Рош в връзка с увеличаване числеността на персонала. Ако погледнем откъде идва това увеличение, ще видим, че законодателят е поискал увеличаването. Агенцията за химическите препарати в Стокхолм извинете ме, в Хелзинки, трябва да бъде дееспособна и ние искаме да я направим дееспособна или в момента работим по въпроса да я направим такава. За целта тя трябва да достигне пълния си размер. Ето защо има 30 души допълнително персонал. Мисля, че ако ние като законодател – сме взели решение за създаването на дадена агенция, то е наша грижа да предвидим в бюджета а, такива средства, че агенциите да бъдат дееспособни. Естествено, че и те сами трябва да се погрижат за своята дееспособност, само че ние трябва да им дадем възможност за това. Иначе какъв е смисълът да създаваме агенция, ако правим така, че тя, да не е възможно тя да работи? можем да им затворим кепенците, защото всеки милион налят в такава агенция би бил прахосан милион, ако тя не може да си изпълнява задълженията. Ето защо днеска се казаха много немски пословици. А, нека да работим по същество. Нека, както се казва на немски, черквата да не бъде извеждана извън селото. Като постоянна такава наша задача обаче, бих посочила нещо друго. Знаете, че сега бюджетната процедура се осъществява на базата на Лисабонския договор, което означава едно единствено четене. И преди това единствено четене ние трябва да се договорим и споразумеем с съвета. Значи съветът взема решение, ние вземаме решение и всичко онова, което е съкратено от съвета, преди можеше да се върне на второ четене и агенциите бяха свикнали малко или много с тази процедура. Сега вече второ четене няма, връщане назад няма. Така че информирайте за това съответните там ресорни отдели в комисията, накарайте ги да бъдат малко по-бързи, снабдете ги с добри аргументи а, за това защо ви трябва този или онзи бюджет в проекто бюджета и се опитайте да накарате членовете на вашите бордове да окажат влияние в държавите членки, за да се създаде и в тях идея поне за информация за това какви средства са им нужни и какво работят те. Не мислете, че ако съответният член на борт е убедил съответния министр. Не. Изпращайте членовете на борда при финансистите. Най-важното е това. Защото винаги е така, че финансовите министри на държавите членки нямат ни най-малка представа от работата по същество на агенциите ресорните министри знаят, разбира се, защото те са и част от законодателния процес при създаването на агенциите. Но е много важно финансовите министри да добият представа за какво става въпрос и да бъдат ориентирани от, своите, от вашите колеги. Защото ние няма как да го направим, ако цялата аргумента... аргументация си остане тук в залите на парламента, просто ще се провалим. Така че е, нека да положим малко повече усилия. Обедена съм, че ще има смисъл. Благодаря ти, Юта. Юта прави много смели предложения, както винаги. Например, парламентът да започне да участва в вземането за решения за седалищата на бъдещите агенции. Струва си да се поговори по този въпрос. Не съм сигурен, че всички колеги ще се съгласят. Тя предложи още нещо. Окоръжава, подканва, приканва бордовете на агенциите да се обръщат към финансовите министри и да изнасят точно толкова убедително аргументите си, колкото и пред нас. Господин генерален директор, искате ли да кажете нещо в заключение? Благодаря. С удоволствие ще взема предвид всички изложени от вас коментари. Позволете ми обаче също да отбележа, че когато обсъждаме нещата в междуинституционалната работна група, то не започваме всичко от начало. Много от нас вече от а, доста дълго време работят в тази група. Знаем, че се е, е била извършвана хоризонтална оценка на агенциите, но тя е била доста повърхностна. Така че ако трябва да добием задълбочена представа за тяхната дейност, за това какво са извършили до сега и какво им предстои да извършат в бъдеще. Трябва да извършим и по-задълбочена такава оценка. С нетърпение очакваме да установим по-ефективно сътрудничество с междуинституционалната работна група. Работим също така и с членовете на правителствата в съответните държави, които а, да бъдат един вид наши посланници, но те, разбира се, нямат последната дума по въпроса за финансирането. Последната дума има Европейския съюз. И ето защо, може би, някои от членовете на бордовете на агенциите са разочаровани и още от самото начало не приемат работата си много насериозно. Приемам а, забележката ви, че трябва да установим по-тясно сътрудничество с министрите на финансите, но трябва, разбира се, да изискаме и становището на всички останали а, 27 държави членки във връзка с финансирането. Един аспект е интересен и важен както от психологическа, така и от политическа гледна точка, а именно взаимоотношенията между агенциите и държавите, в които се помещават седалищата им. В по-децентрализирани държави, като Испания, тук от значение са автономните региони. Но основните действащи лица, в крайна сметка, са 27-те държави членки ако, например, член на съвета на министрите пожелае неговата страна да бъде седалище на дадена аген... агенция, то той поема един вид ролята на нейн кръстник. Всички агенции функционират по силата на законодателството на Европейския съюз. Те трябва да прокарват европейските ценности, но Взето е политическо решение за това седалищата на агенциите да се намират не в Брюксел, а в различните държави членки. По този начин се осигурява присъствие на Европейския съюз на територията на държавите членки. И интензитетът на това присъствие зависи както от директорите на агенциите, така и от националните правителства, които са кандидатствали за седалище на съответната държава. Във връзка с това трябва да се изтъкнат предимствата на съответната агенция и да се подкрепи нейната дейност. Госпожа Йенсен, не исках да правя коментар за държавите домакини, където се помещават седалищата на агенциите. На лице са обаче проблеми във връзка с една тема, с която ще се занимаем и следващата година. Отбелязах този проблем, когато посетих Агенцията по рибарство в Виго. Според мен тя много успешно извършва координация на контрола върху рибарството, както във водите на Европейския съюз, така и в международни води. Тази агенция притежава или би трябвало да разполага с плавателни съдове за извършване на контрол. Тя нямаше обаче необходимите за това средства. Те трябваше да бъдат предоставени от Европейския съюз. И свързаната с това процедура беше изключително тежка и сложна. Оказа се, че европейските държавите членки на Европейския съюз предпочитат сами да заплащат за подобни начинания, а не толкова на ниво Европейски съюз. Защото, когато се предоставят средства на ниво Европейски съюз, административната процедура е изключително тежка. Към момента действат три консултативни агенции за финансовия сектор. Те частично се финансират от бюджета на Европейския съюз и частично от държавите членки. Какво означава подобен механизъм за финансиране от административна гледна точка? Е ли това най-ефективният механизъм? Може би финансовите ни перспективи са определени прекалено стриктно. И в момента върху агенциите оказва въздействие именно тази нагласа на държавите членки. Те не желаят да извършват плащанията от бюджета на Европейския съюз, а по-скоро индивидуално. Това е един принципен проблем към който трябва да подходим с цел намиране на решение. Това беше и една от точките, която обсъдихме с делегациите от Министерствата на економиката и финансите на държавите членки. Установяваме, че наред с области, в които е на лице ефективно разпределение на компетенциите между Европейския съюз и държавите членки, където действа механизмът на съфинансиране от държавните бюджети и бюджета на Европейския съюз са на лице във все по-голяма степен и практики, според които Държавите членки са съгласни да приемат финансиране от Европейския съюз, което обаче да бъде предоставено по линия на националните бюджети, а не на бюджета на Европейския съюз. И това е една доста интересна ситуация, като се вземе предвид, че много държави в момента изпитват големи затруднения и не могат вече да си позволят подобна практика. Ето защо е назрял моментът да се разкрие реалната ситуация във връзка с бюджетите и на 27-те държави членки и на Европейския съюз. Трябва да очертаем областите, в които средствата не се използват ефективно поради редица причини, например дублиране на мерките или липса на същинска координация. Причината за неефективно използване на средствата може да бъде и това, че трябва да създаваме много сложни, бюрократични, административни механизми, които забавят цялата процедура и водят до прекомерен разход на средства. Това е един а, аспект, който е подложен на проучване от междуинституционалната работна група но трябва да приложим и цялостен подход за неговото решаване. Благодаря на делегацията на агенциите за участието, благодаря на Юта. Ще продължим да работим съвместно, така че да намерим максимално най-добрите решения за бюджетът за 2011 година. Предлагам да преминем към точка 10. Agency for the Operational Management of Large Scale IT. Uh, Jutta, s'il vous plaît. Ja, vielen Dank. Wir haben ja schon letztes Mal angefangen um, über diese... Юта, имаш думата по точка 10. Още миналия път започнахме да обсъждаме тази агенция. Възникнаха повече въпроси, отколкото отговори. Сега в момента вече Имам някой друг отговор а, допълнително, защото доста сериозно разговарях и с колегите от а, Комисията по вътрешни работи, преди всичко с докладчика за тази агенция. Но не съм приключила работата си. Ня, за това нямам и писмено становище по въпроса. В следващото ни заседание ще мога да представя такова становище. Имаме време. Не смятам, че преди месец септември Комисията по вътрешни работи ще вземе каквото и да било решение. Аз постоянно съм в контакт с техния докладчик. Смятаме да си сътрудничим много сериозно, така че а, сме се разбрали и той да отчете нашите нашето становище. Ако изобщо се стигне до създаване на такава агенция за оперативно управление, то няма да стане без да се отчитат и нашите съображения по този въпрос. Сега, въпросите, които отправих към комисията последния път, не само комисията по бюджета, а и онази част от комисията, която беше натоварена с, с е, предложението, Та тези въпроси не получиха отговори, до момента не съм получила. Така че още утре ще вляза във връзка с човека, който отговаря за този въпрос и ще се опитам, ще се помъча да обсъдя с него всички въпроси, които ни тревожат за да разберем поне на къде вървят нещата. Вероятно, вие помните, че представителят на комисията спомена, че тази агенция в никакъв случай нямало да бъде самостоятелна и независима, а щяла да прави каквото и каже комисията – Лично аз малко се смя, смаях, защото за такива цели не е необходимо да се създава изпълнителна агенция, т.е. независима агенция, а си е достатъчно да има обикновена изпълнителна агенция. Попитах го, той не ми отговори на този въпрос. Така че утре отново ще поставя всички тези въпроси, за да стане ясно какви са намерения. В самия регламент обаче е записано, че, проекто регламент е записано, че агенцията трябва да бъде независима. И а, министър Коелю ме убеди, ме ми каза, че точно това е била целта, да има независимост от комисията защото комисията се оказала абсолютно неспособна да създаде някаква разумна система, която да отговаря на изискванията на Комитета на министрите на вътрешните работи. Така че проекто доклада ще ви го представя следващия път, когато ще имаме и достатъчно време да се съгласуваме за да може Комисията по вътрешни работи на парламента след лятната вакансия да има нашето становище и да го отрази в своето. Благодаря, господин председател. Аз следя това досие заедно с Карлос Коелю в, в вътрешната комисия и тук с госпожа Хаут. Много сме обсъждали доколко е необходимо изобщо да има такава агенция, но все пак и парламента изрази такова желание да има такава агенция, защото наистина някой трябва да управлява тези широкомащабни електронни информационни системи. Много се радвам, че има такова тясно съгласуване между бюджетната и вътрешната комисия още повече, че комисията в проекто предложението си казва, че агенцията трябва да поеме не само управлението на ШИС, ВИС и Евродакт, както и, но и на бъдещите възникващи бази данни, като ние от вътрешната комисия все пак питаме как ще се вземе решението по този въпрос, защото единствената възможна процедура е съвместното взимане на решение. Много интересна ще е дискусията по този въпрос и аз смятам, че нашият докладчик ще се разбере за това с Карлос Коелю, защото тази агенция трябва да поема, поеме и управлението на 6-2, а 6-2 за сега няма. Какво правим? Въпросът е дали и какво бюджетно отражение ще има да се създават агенция за ШИС-1 и за Евродак, обаче после преминаването, миграцията към ШИС-2 това, за това стана дума и в Страсбург, защото за, за това също ще трябва да се предвидят средства за преминаване от ШИС-1 към ШИС-2. Що се отнася до седалището, то също още не е решено. Има предложения за Страсбург, чакаме други предложения. Ще видим какво ще е и финансовото им отражение. Значи и от бюджетна гледна точка е доста така амбициозно за 3 години да се справиш с 120 милиона евро. Ние от комисията ще предложим тези средства за сега да се заделят като резервни, защото все още не знаем как ще се развие тази агенция. Ние не можем да им даваме карт бланш за използване на суми, преди да знаем какъв, каква ще е структурата на персонала, кои системи ще управлява и така нататък. Както каза колегата Халк, не бързаме, няма причина да бързаме. Работи се и във вътрешната комисия и то много внимателно, така че се надявам след лятната вакансия да се стигне до решение. Благодаря. Благодаря, уважаеми колега. Госпожа Волмайер. Всички целият политически спектър на Германия ще вземе думата. Еми да, защото ни занимаха с 6 2 господин председателю. И за това всички имаме мнение. Иска много така сериозно да подкрепя а, предпазливостта на двете колеги. След като за 6-2 все още нямаме даже и идея за надежда тази система въобще да се осъществи няма никакъв случай да си мислим, да мислим за ВИС или за ШИС-1, защото ШИС-1 в момента си се управлява на национално ниво. За сега няма никакво интегриране тъй, че е така много смело начинание е да се искат 120 милиона за нещо, за което няма ни най-бегла представа какво ще бъде. Нито технически, нито като график. Знае се само, че 6-2 буксува. Имаше един тестови пуск, който беше обявен за успешен обаче той беше направен чрез отстраняване на онези бази данни, които щяха да сринат системата. А, тестът беше проведен с данни, отговарящи на данните на не повече от 5 страни. Така че а, настоятелно молим да заделим тези средства като резервни и да не ги отпускаме, докато не се разбере какво ще стане. Благодаря. Е, е, Благодаря. Когато още бяхме в е, шенгенската система, аз бях един от министрите, които които така пуснаха в действие 61. И ние тогава си мислихме, че нищо няма да стане от тази работа. Възлагахме големи надежди на 62. 15 години по-късно информационните технологии са много напреднали, но виждам, че по отношение на управлението не е точно така. Още някой от Германия иска думата. А искам да кажа за една предложение на колегата Маринеско от Комисията по бюджетен е, контрол, който предлага надзорният орган да се състои само от 5 души, за да има действителен надзор. До сега борда беше от около 80 души чието отрицателно последствие беше, че всъщност истински контрол нямаше. Искаме да се работи ефективно и би било добре, ако колегите се съгласят с такова едно предложение. Ако ще подобряваме управлението на агенциите, защо да не започнем с тази, от която зависим най-много? Благодаря. Юта иска да отговори. Мисля, че това предложение ще бъде взето предвид. С Карлос Коелю говорихме вече. Той е много в час, така да се каже, много е наясно. А, просто ви давам за домашно да знаете, че до сега са наляти 90 милиона в ШИС-2, а резултат нулев. И за това смятам, че от вътрешната комисия почват леко да губят търпение, което и те предлагат дори цялата комисия да бъде, е, да бъде отказано на комисията, каквото и да било. Още повече, че има разни договори с подизпълнители, които са под всякаква критика. Даже и човек, който представа си няма от право, не би сключил такъв е, договор. Значи, ако някой си предлага услугите, както е в случая с пота изпълнителя, но не поема никаква отговорност, замяна на парите, които получава, е меко казано съмнително като договор. Така че, пак повтарям, нищо няма да правим без тясно съгласуване с колегите от другата комисия и такава агенция ще има само когато въпросите се изяснят. Но ако е така, искам да кажа на колегите още нещо, че в нашия финансов регламент има една прекрасна клауза, която се нарича отговорност. Нека да отговаря онзи, който е допуснал такова нещо. Колеги, поставете и въпроса за отговорността. Като имаме такава клауза, защо да не я използваме? Философията на отговорността трябва да се преразгледа, може би. И аз за отговорността, защото е много интересен а, този въпрос. Първо, а, тези а, договори не са достъпни за нас. Ние нямаме право да ги четем. Въпросът за отговорността, доколкото ни беше казано, но тъй като не ни е ясно, а, нека с госпожа Холмайер да помолим Европейската сметна палата да извърши проверка. Сега, подизпълнителя а, носи отговорност и плаща наказателни лихви за забавяния на срокове. Но е много важно да изясним дали е вярно, дали неустойката по договора, която а, подизпълнителя плаща, е по-малка, отколкото парите, които влагат е, за поправене на грешката. С други думи, по-ефтин, повече пари печелят от своите грешки, защото всеки <laughs> път получават повече пари от възложителя. Ето това е интересно да се изясни. И сега последно, защото трябва да продължим по дневния си рект. Пола Майер във връзка за всичко това искам да обърнем поглед да не само върху самата информационна технология, а въобще средствата за ШИС-2, защото комисията дава различни сведения на съвета и на парламента. Пред а, а, пред съвета посочва 27,9 милиона, а пред за до година, а пред парламента искат вече повече от 30 милиона за 2011. Какво нямат намерения за 2012 ли да искат след като на съвета казват, че им трябва 27 милиона за 2011 и 2012? Явно няма никакъв ред, няма никаква представа как ще се процедира. Но, а, господин председател, искам да ви така подкрепя в мъдрото решение да се занимаем с това. Вижте какво, проблема е много деликатен. Той съдържа много така сложни технически аспекти. От политическа пък гледна точка всъщност става дума от сигурността на Европейския съюз и защитата на външните му граници и отпускане на средства за това. Много е деликатен този въпрос, особено когато става дума за лични свободи, човешки права и така нататък. Чухте, чухте аргументите на нашата докладваща, тя чу вашите аргументи. Чухте какъв е графикът. Значи на 21 юни ще получим становището. 24 юни на обяд ще е срока за внасяне на предложения за изменения. На 13 юли ще гласуваме проекто становището а, комисията Либе ще трябва да приеме доклада през септември по плана, а в пленарна зала ще се гласува през ноември. И така стана 12 часа, даже вече, даже все още е 2 минути преди 12. И е много хубав повод да преминем към точка 12 от нашия дневни, дневен ред – много оживена дискусия се води по статута на Европейската служба за външна дейност. Колега Гуалтиери, заповядайте. Е, Благодаря, господин председател. Както знаете, Европейският парламент взе решение да се огледат различните законодателни аспекти на а, службата като а, единен пакет и да има единни преговори а, за по приемането на тези законодателни актове. Така че нашата цел в това отношение е да имаме де-факто процедура по, а, на вземесно, вземане на решение. Докладът на Брок Ферховщад от Афет и Авкош се, ще се разгледа съвместно преди да се сложат на масата законодателните актове, включително на редбата за персонала. И поради това няма днес да проведем формално обсъждане на проекта за становище защото докладът на Елмар Броков все още не е бил, не е представен официално. Аз ви казах преди какви са съображенията и причините за това. След общата дискусия обаче ми се стори, че няма да е зле да проведем дискусия по същината на тази тема що се отнася до различните бюджетни последици, свързани с службата за външни действия. Днес ви представям един работен документ. Там е набелязано какво може да включва евентуално на наше становище, но документът е съвсем отворен. Благодаря за отличното съдействие, което получих от секретарията. Работният документ не е завършен, а подлежи на развитие, защото в него се излагат една гама от възможности. Основната възможност е, е вариантът, който бе пространно обсъждан, а именно дали е, службата да не стане част от административната структура на Европейската комисия – в третата част на документа се посочват е, евентуални предложения за изменения светлината на предложението на госпожа Аштън. Те биха се оказали необходими, ако се прецени, че службата в административно отношение ще попада в структурата на комисията и оперативния бюджет ще стане част от третия раздел на бюджета на Европейския съвет, е, е, съюз. Що се отнася до точка 1, точка 2, а, е, дефиницията е като функционално независима част от комисията. Аз няма да навлизам в подробности на този вариант. Тук стои въпроса за парламентарния контрол но мисля, че това може да се е, разглежда и по другите варианти, така че то не е основният проблем тук. Но, що се отнесе до финансовите отговорности, това ще е варианта, който ще е най-единен, именно да бъде в структурата на комисията. Все пак трябва да имаме дебат. Знаем историческите и политически съображения доста а, задълбочено се разглеждане, които биха затруднили реализацията на този вариант, поставянето на службата в рамките на администрацията на комисията. Така че е трудно да се очертае кой е най предпочитаният най-предпочитания вариант за парламента. В документа това съм го посочил. Искам също да видим какво ще проистича от другите възможности, ако нашето предпочитано решение не се осъществи. А, именно а, възможността да има административна служба, която да е автономна, извън бюджета на комисията и да е към а, върховния представител. В документа са дадени възможни изменения, отново в светлината на предложението на госпожа Аштън, за да има по-голямо вътрешно единство и да се зачита общностния подход. Подробностите в документа ще ги представя само като пример. Примерно разликата между административни разходи и оперативни разходи. Това е член 7.1а, 7.1б и съображение 5 от преамбюла. Това е по подробно разписано. И, освен това въпроса за висшия представител, за върховния представител. А, съответно да се включи в статиите за административни разходи, за да може да има така по-ясно, по-ясно разграничение. Въпреки, че а, сега а, може да се прецени свободно в коя посока да подкрепим и искам да чуя какво е вашето мнение. Другата възможност е да има консолидиран документ, бюджет, който да дава възможност да се прави проверка по всички разходи на службата за външни дейности. Тоест, трябва да има възможност за ясно просляване на връзката между административните и оперативни разходи. С това има един раздел по отношение на освобождаването от отговорност. Тази процедура трябва да е също като за комисията по член 1456 от финансовия регламент. Има раздел за програмирането. Там се цели а, конкретизация на някои аспекти. Първо нещо, което го няма в предложението на Аштън, разликата между изготвянето на регламентите и програмните а, финансови инструменти. Т.е. има член, който се отнася специално за изготвянето на документите. Това го няма в нейното предложение. Второ, прави се разграничение между а, инструментите за отношенията с индустриалните държави, а, ядрената безопасност и инструмента за стабилност. Сега няма яснота как ще трябва да се управляват тези инструменти и как да се разпределят отговорности по отношение на тяхто управление. Направените предложения искат службата, външната служба да отговаря за тематичните аспекти на развитието. Опасенията са обаче, че Аштан иска да раздели а, бюрата, които отговарят за географски региони от тематичните въпроси. Тя предлага вертикална система, която парламента вече критикува. Накрая по-добре се изясняват разликите между дейността на службата при управление на финансовите инструменти и надзорния орган, дали той да бъде към комисията или към върховния представител. Следващото нещо отговорността за вземането на финансови решения. Тя трябва да се носи от комисията, така щото оперативният бюджет да се изпълнява от комисията, да е ясна а, иерархията на а, даването на нареждания, носенето на отговорности. След това компетентностите трябва да се разграничат да по-ясно. Това е в отделен член. Отделна глава има в е, работния документ, е, който разглежда е, възможността пък тази служба да е извън административната служба служба на административната служба на комисията, а именно а, ръководителите на делегациите. Много деликатна тема. Там също съм нахвърлял няколко а, варианта. Единият подход, според мен, е по единен, когато става въпрос за одит на бюджета от оперативно-управленска гледна точка. Тоест, за правомощията за разходване на общностни средства. После гледаме и другия вариант. Даваме си пълна сметка, че трябва да има а, съответни бюджетни процедури и дисциплина, ако а, тези ръководителни делегации не са а, служители на комисията, то политически погледнато, за да, да има пълно политическо представителство на Съюза, определено тези ръководители на делегациите нямат изпълнителски правомощия. Така че аз а, бих искал да чуя какво е мнението на бюджетната комисия по този въпрос. Накрая, в документа има раздел, който а, предлага допълнения, изменения към предложенията на Аштън, в зависимост от това къде се поставя службата в а, комисията като административна структура или извън нея. Сега няма да говоря подребно, подробно. Това е за органа по а, статия 4, въпроса за отчетността и отговорността, за междуинституционното споразумение по отношение на бюджета на външната служба. А по този въпрос нашата бюджета комисия вече има проекто становище. В моя работен документ също, разбира се, се отчитат и други важни аспекти, примерно реформата в, в, в между институционното споразумение по отношение на бюджета за вашата политика. Политиката на сигурност трябва да има ясно формулирани мисии, тъй като това е отделен бюджет. И също време искам да кажа, че не бива да намаляваме възможността да има гъвкавост. Тя се гарантира в определени а, глави на финансовия регламент, като например по отношение на външната политика. Благодаря. Благодаря за подробното изложение за работния документ. Струва ми се, че тук можем да формулираме много основателни въпроси. Те са важни за нашата а, комисия. Инге Грас поиска думата. Не ми е много лесно да взема становище, защото документът току-що ни беше представен на уважаеми господин Галтиер и това, което представихте, още повече ни обърква. Не само защото се обсъждат двете основни а, възможности на политическо ниво, т.е. службата да се управлява, да бъде към комисията или извън структурите на комисията. Объркването се дължи и на възможностите за управлението на бюджета. Как ще процедираме с представителите на място? Те ще имат ли право от името на службата да осъществяват проекти? Аз предложих тази възможност да не се предвижда, ако службата не е към комисията. Това е така, защото трябва да се уточнят точно критериите за правото за освобождаване от отговорност. А в такъв случай комисията ще се превърне в изпълнителна агенция на службата. Това е нещо, което не трябва да което не трябва да допускаме. В въпросния документ, дори в много по-категоричен вариант, е представено предложението в документа на Леди Аштън. Леди Аштън изпълнява двойна функция и съгласно договора тя може да се изпълнява само от един човек, а именно от Леди Аштън не обаче от нейния заместник. В предложението на леди Аштън и така наречения посланник на Европейския съюз също следва да изпълнява такава двойна роля – и по този начин се измества функцията на службата за външна дейност. От стратегическо политическо звено тя се превръща в орган, който се занимава с изпълнението на проекти. С други думи, на службата за външна дейност се възлага работа по проекти. А много е важно да се обвърже службата за външна дейност и с звено, което да управлява бюджета. И т.е. комисията не трябва да бъде лишена от правото изцяло да управлява средствата. Трябва да направим ясно разделение между политическите функции и функциите по управление на проектите. Има и един друг проблем. Ако ръководителите на делегации получат правото да управляват проекти на място, то вече няма да можем да проследим кое решение от кого е било взето и кога. По смисъла на финансовия регламент, отговорността за управление на финансите е свързана и с отговорността за вземането на решения за освояване на тези финанси. И за да установим тази връзка, трябва точно да разпределим компетенциите. Затова призовавам за това член 5.4 да се заличи от редакцията на текста. Защото тази разпоредба ни лишава от правото ни за освобождаване на отговорност. Благодаря, Ане Йенсен. Аз нямах време да прочета документа, но мога да кажа от това, което господин Галтиер сега ни представи, изказването на госпожа Кресле, е, е че аз наблягам на въпроса защо. Благодаря, господин Калфин. Благодаря, господин председател. И аз искам да засегна този последния въпрос, тъй като въпросът бе поставен и вчера в Комисията по бюджетен контрол. Аз съм един от докладчиците по този въпрос там. А, госпожа Гресле има пълни основания, изказвайки тези опасения. А именно, трябва да има много ясна линия на отговорност по отношение на изпълнението на европейския бюджет. Ако успеем, а това е нашия, а, така, нашата цел а, в а, а, нашето искане на парламента, добре, но ако не успеем, Въпросът е дали ръководителите на делегации, начина по който предлага това да стане госпожа Аштан, да отговарят за изпълнението на бюджета. Бих казал, че има плюсове и минуси и за двете неща. От нашата гледна точка, от гледна точка на бюджетната комисия, комисията по бюджетен контрол, а, а, линията на отговорност е много по-ясна. От гледна точка на представителството на Европейския съюз в някои държави, ще ще бъде тогава малко трудно да не се доверят на съответните посланици на ЕС пълните правомощия, т.е. Зад, зад гърба им да седи някой, който да отговаря за тия неща. Ще бъде трудно във всяка една държава. Обикновено за цялото посолство отговаря посланника, а не а, тези, които работят в посолството. Посланника носи в крайна сметка отговорността. Въпросът е много сериозен от гледна точка на парламента – ще кажа пак, каквото и решение да предпочетем, трябва да сме сигурни, че прехвърлянето на отговорността между комисията, която отговаря за изпълнението на бюджета и евентуално ако това мине към ръководителя на делегацията, на който да е поверено изпълнението, някъде по веригата ще се изгуби а, отговорността, тъй като тази линия става по-дълга и широка. Сега за оценката на аргументите за и против няма да говоря, но ясно е, че когато става въпрос за освобождаване от отговорност, няма да има никакви извинения. Не може да се казва за изпълнение на бюджета отговаря комисията, а службата по външни дейности а, има тези и тези отговорности в лицето на ръководителя на делегацията. Не трябва напълно да се изключи такава възможност. Има и трета възможност да има система за двоен подпис. Още повече се осложняват нещата, но сега не искам да говоря за това. Първо, на къде ще тръгнем, ще зависи от това дали можем да постигнем това, което искаме. А именно този бюджет да е към бюджета на комисията, както се иска в доклада на Брок и е, ако не, ще минем към другите възможности. Мисля, че момента ще дойде много скоро, когато получим всички съответни документи. Благодаря. Надежда надежда. Um, I... Благодаря много. Искам да подкрепя госпожа Гресле е, споделените от нея опасения, защото аз мисля, че въпросът е, е в голяма степен политически. Трябва да решим каква служба ни е необходима. Дали служба, която се занимава с стратегическите политики или и с проекти. Това са две различни версии, които сега обсъждаме. Разбира се, практиките в различните национални държави по отношение на посолства е различна, но струва ми се а, ситуацията а, с създаването на тази служба е, е типично европейска, затова да, дебатът е толкова а, а, сложен и отнема толкова време. Мисля също така, че отговорността трябва да отговаря на задълженията. Националните представители, ако службата не е част от Европейската комисия, няма да а, се занимават с, да не се занимават с, с проектите, а само с политическите въпроси. Така ще се избегне дублирането и неяснотата и пр- проблемите, които биха възникнали при възприемане на другите варианти. Благодаря. Благодаря, а, господин Сориан. Благодаря, господин председател. Този проблем според мен отразява странното положение, в което се намира госпожа Аштън, заместник председател на комисията и същевременно е част от съвета. Структурата, която обаче стои зад нея, определено не е нова институция на Европейския съюз. В Лисабонския договор не пише нищо е, за това, че сме готови да създадем нова а, институция в Европейския съюз. За това съм на мнение, че парламентът има пълно право, настоявайки, че тази система трябва да е част от комисията. Какви са бюджетните последици от това? Това се отразява естествено на бюджета и означава, че бюджетът на тази система – попада в глава трета. Но не значи това просто да се впишат бюджетните редове в тази глава или в друга. А дали реално това е структура, част от комисията или не. Силно се надявам това да стане задължително изискване. Да имаме ясен общ език, когато изказваме мнението на парламента. А сега Дебиек, Бусек и други а, също твър, а, заявяват, че трябва да говорим с един ясен глас и този глас да прозвучи в комисията. Сега, когато изготвяме този документ, аз нямам нищо против другите идеи, да се проучат другите варианти, да се разгледат и в един работен документ. Но, в крайна сметка, трябва да имаме единно виждане – и да се отстоява нашата позиция. Иначе всичко останало ще бъде много опасно и страшно объркващо. Така че бъдете твърди, ангажирани. Виждам, че е, това е ясната позиция на НП и виждам, че и другите е, политически групи са, е, клонят към такъв един поглед към нещата. Трудно е Трудно е да се направи всичко това. Сега се изгражда цялата тази система. А доколко тази система е слаба към момента е видна съвсем наскоро, когато заместникът на госпожа Аштън все още не е посочен и се оказа, че няма никой, който да реагира на събитията в Газа стъпка по стъпка те трябва да имат готовността да си вършат работата, а ние да имаме готовността да ги контролираме посредством всички средства, които са на наше разположение спрямо глава трета. Благодаря. Благодаря, скъпи колега. Ще попитам а, генералния директор да ни каже какво мисли комисията, но искам и аз да направя един коментар. Според мен първата цел на всички институции е системата да работи. Това е много важно. А миналата седмица бяхме в Палестина. Пълна каша по отношение на организирането на Европейския съюз на място има представител на Европейския съюз в квартета. На служителите се плаща от Европейския съюз. Има представител на Европейския съюз, който се занимава с проблемите между Израел и Палестината. Той е различен. Има посланник в Телавив. Има представител от комисията който трябва да управлява а, общностите програми, но не всички. Има и други лица. Имаме 6, 7, 8 различни бюджетни линии, които се използват за предоставяне на помощ на палестинските власти. И имаме и половин дозина договорености с Израел, не за финансова помощ, но за търговията, за а, околната среда, за а, сътрудничество в научната област, за барселонския процес и за Средоземноморието. Ако искаме Европейския съюз да има политическа роля, много е важно тези политически инструменти да са под политическия контрол на госпожа Аштън. Много е важно. А ако продължим да имаме някаква система, при която една служба управлява даден бюджетен ред, друг, друг, друга, друга, а на място има различни хора, тези хора не подписват, когато трябва да се а, разреши отпускането на средства от даден финансов ред, а бюджетен ред. Ако не направиме нещо, което да ни дава единство, как ще имаме а, яснота каква е ролята на парламента? Парламента а, извършва своя парламентарен контрол, той гласува по бюджета, управлява контрол и а, трябва да имаме ясна система. Така, е, а, господин директор, имате думата. Господин председател, благодаря. Първо, голяма част от кариерата ми премина в сферата на външната дейност. Съгласен съм с вас. Виждал съм какво става на място. Второ, Набързо погледнах е, документа на господин Голтиери. Това, както казах вече някои, е, на практика е дълбоко политически дебат. Има предложение от госпожа Аштън. То е изготвено съвместно с съвета и комисията. И е, постепенно се оформят мнозинства а, постепенно и парламента оформя своето виждане, има диалог с госпожа Аштън, що се отнася от, за генералната дирекция, ние следим а, тези дебати, а, ще видим как ще се развият, ще се приемат а, съответните предложения на комисията, като му дойде времето, но първо трябва да има дебат. В дебата да участва парламента и тези, които отговарят за, ре, за реализацията, за из, осъществяването на тази външна служба. След това, по отношение на ръководителите на делегациите, бих искал да кажа, и аз това, което вие така красноречиво току-що изтъкнахте, аз самия съм го казвал не веднъж. Как се определи нашия подход в Генерална дирекция бюджет? И на базата на моя личен подход доведаха до виждането, че не може да имаме ръководители на делегации, които да трябва да седят зад едно бюро, когато се подписва споразумение за финансиране и зад ръководителя на функционалната дейност, ако има оперативна дейност, и зад посланника защото когато става въпрос за оперативната дейност, там има взаимодействие с съответния финансов министр на съответната държава не трябва да се подкопава портфейла на европейския посланник. Едно от най-важните неща е какъв е нашия капацитет, когато става въпрос за сътрудничество за развитие в много от развиващите се страни. Трудно ми е да разбера изцяло този дебат, да си представим, че в края на дебата между парламента и госпожа Аштан се стигне до сценарий, в който Европейската външна служба е а, по отношение на бюджета в а, раздела за комисията. Ръководителите а, на мисиите автоматично ще получат правомощия да полагат подпис какво ще стане с сегашното предложение? Предвид на факта, че службата се учредява като институция, по отношение на регламентите, на регламентирането ще има пре, на ново преначертаване на линията на подчинение а, с, по отношение на ръководителите на делегациите и те а, в какво отношение ще останат. А по отношение на комисията ще се получи един вид карикатура – грубо казано. А не ми е ясно всъщност за какво става въпрос в този дебат. Освобождането от отговорност ще трябва да става от комисията, да се извършва от комисията. Комисията ще носи пълната отговорност по отношение на управлението на оперативните разходи. Госпожа Аштън ще отговаря за всички административни разходи на службата. Това искам да кажа. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин генерален директор. Предлагам сега да приключим работата си. Благодаря на всички докладчици. Очевидно, че и ние помежду си трябва да осъществим известна координация. Благодаря за документа. Документа, който беше раздаден сега, представлява сламка, представлява нещо, което да ви помага да следите дискусията. В някакъв момент ще трябва да видим дали това ще е документа, за който ще се гласува. Сега закривам заседанието. Ще се видим отново в 15 часа. Искам да ви припомня, че заседанието ни ще продължи в друга зала, и то от 4 без 15 ще е при закрити врати, защото ще трябва да се разберем за компромиса за мандата за трилога. Това е залата ПХС п 001 на първият етаж под пленарната зала. Добър апетит!